Драги колеги, откривам заседанието, така че частните разговори до тук. Ако обичате. А, моля ви, заемете места. Още повече, че започваме с гласуване, сложно от техническа гледна точка гласуване дълго. Подготвихме с нощи на заседанието на координаторите политическите измерения на това гласуване, така че сега имаме гаранции за яснотата на провеждане на тези на това гласуване. И така, моля всички да проверят, че Картите за гласуване са в тях. Барбара е без карта, ще изчакаме до 11 часа. Така, на второ място, координатора от НП е, трябва да ми каже дали аз имам право да гласувам е, в зависимост от е, влизането и излизането на членовете в залата. Е, нека сътрудник на Салвадор да му донесе картата. Да, има, колеги, има вече колега, който отиде да вземе моята карта. Добре, казва председателят. Е, наистина, уверете се всички, че е, можете да гласувате, имате карти. Освен това, че разполагате с списъците за гласуване. Съвсем топли-топли са някои от тях, току-що разпечатани. Ще започнем с доклада на Франческа Балцани тристранната среща, т.е. мандата за тристранната среща. Всички ли сте готови вече на старт? Нека да започнем с дигане на ръка и е, ще преминем към електронно гласуване, когато всички колеги се здобият с картите си за електронно гласуване. Раздадени ли са списъците за гласуване? Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Всички ли сте готови? Ще започнем да гласуваме с дигане на ръка и след няколко минутки, когато са на лице всички електронни карти, при необходимост ще е, гласуваме с карти. Готова ли е докладчицата? Bien. Alors. И така. Докладчикът е готов и за това нека да гласуваме измененията към доклада на Франческа Балцани. Компромис главно А е първото изменение. Кой е за? Благодаря. Против? Един против. Въздържали се? Няма. Приема се този компромис. Компромис Б с искане за разделно гласуване от АЛДЕ. Тоест, без записаното в скоби, за това става дума. Това е записано и в списъка за гласуване. Кой е за тази първа част? Благодаря. Кой е против? Тази част е един против. Двама, трима, четирима. Мо... Въздържали се. Тоест, двама против, двама се въздържат. Добре. По втората част на този компромис се добавя това изречение, което прочетох преди малко. Кой е за? Благодаря. Кой е против? либералите, консерваторите и госпожа Андреасен, но те са мълцинство. Така че приема се и втората част. Сега компромисно предложение С главно, кой е за... Е, благодаря тези, които са за, против един, въздържали се няма такива, приема се. Компромис Д главно, кой е за, благодаря, кой е против, един, двама, трима, четирима. Зелените, дамите от зелените, пет. Има, няма въздържали се, приема се. С малко по-различно мнозинство, но мнозинство. Компромис е. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един, двама, трима, четирима. Въздържали се? Няма. Приема се. Компромис F. Кой е за? Благодаря. Против? Няма. Против? Въздържали се? Един. Приема се. Компромис Ж. Кой е за? Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Един глас. се. Приема се. Компромис Хаш. Кой е за? Благодаря. Против? Малко повече са против. Въздържали се няма. 6 гласа против, но мнозинството приема този компромис. Компромис и. Кой е за? Благодаря ви. А либералите какво? Казват за, против. Кой е против? Двама. Въздържали се? Няма. Приема се. Компромис Ж. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един, двама, трима. Въздържали се? Няма. Приема се. Последния компромис К. Кой е за? За. А против? Трябва да преброим. Е, кой е против? Задръжте ръцете. 4, 5, 6, 7, 8, 9 гласа против. Въздържали се? Мнозинството е за. След това преминаваме към другите изменения. Седмо изменение, докладчикът е против. Кой е за? Джеймс Елес е внесъл това изменение. Трима въздържали се, Отхвърля се. Осмо изменение от същия вносител. Докладчика е против. Кой е за? Четирима против. Доста много. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Девето изменение на Миге Портаж за заличаване, но докладчикът е против. Кой е за? Господин Портаж е за. Кой е против? Много против. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Десето изменение на госпожа Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Авторът и още един колега. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Изменение 11 на господин Лавия с устно изменение за а, добавяне на Economic and Social и Crisis, т.е. економическа и социална криза. Докладчикът е за това изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няма. Въздържали се? Единодушно се приема изменението на Джовани Лавия – и Моника Олмайер му ръкопляска. И така, 12-то изменение а, отпада след приемане на компромиса. Същото се отнася за 13-то изменение и следващите и така стигаме до 20-то изменение. Тоест 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 отпадат, тъй като са обхванати от компромисните предложения А и Б. И така, 20-то изменение на господин Юрген Клуте. Докладчикът е за. Кой е за? А, да, докладчикът е за това изменение. Кой е против сега? Оле-ле! Нека да гласуваме електронно. Аз имам ли право да гласувам, пита председателят. Добре. Моля, гласувайте. Опитваме се да открием това електронно гласуване. Електрониката малко е мудна в парламента. Моля, гласувайте. И прекратете гласуването. Електронният резултат 13 е за, 19 против. Май има един глас против допълнително, който не е електронен. Вие за или против сте? Добре, тези два гласа се анулират. Отхвърля се това изменение, мнозинството е против него. 21 отпада, 22 на Джовани Лавия, докладчикът е за, кой е за? Благодаря, кой е против? Два гласа. Против, въздържали се, приема се. 23-то изменение. С двама вносители и устно изменение. Устно изменение от докладчика за преместване на това изменение, ако то бъде прието в линия 23а. И, и така, това, докладчикът е, е за това изменение по същество. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няколко души. Пет има по-точно. Въздържали се. Един. Мнозинството е за това изменение, то се приема и така както предлага докладчикът ще бъде включено в алинея 23а. Устно изменение на Франческа за замест на плюс 3,6% с плюс 4,7% един дребен детайл, който възлиза на няколко стотици милиарда. Кой е за това изменение на докладчика? Благодаря ви. Кой е против? Един, двама, трима, четирима, петима. Въздържали се? Няма. Приема се. След това отпадат следващите две изменения и в следващата страница трите и стигаме до 29-то изменение на господин Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Два гласа за. Против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. 30 изменение, подкрепено от докладчика. Кой е за? Кой е против? Няма. Въздържали се. Поздравления на Джеймс Елес. Единодушно се приема това а, изменение и той ще бъде награден с целувка от Моника. Следващите изменения отпадат и е, стигаме до 45-то изменение на Джеймс Елис, но тук докладчикът не го подкрепя. Кой е за? А кой е против? Мнозинството въздържали се, няма въздържали се, отхвърля се. 46-то. Измененият либералите, докладчикът е за, кой е за? Благодаря, кой е против? Един. Против. Няма. Въздържали се. Приема се. 47 от същите вносители. Докладчикът подкрепя това изменение. Кой е за? Кой е против? Един, двама, трима, четирима. Въздържали се. Приема се. 48 и 49. Не, не. 48 първо. На господин Хартон, кой е, е за това изменение, което не се подкрепя от а, е, докладчика? Двама души. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се. 49-то изменение на господин Хаглунд и на Ферховщад. Кой е за? Кой е против? един, въздържали се няма, приема се. И така, стигаме до 50-то изменение. oui. Alors, on me Казват ми, че това изменение, 50-то, би Да. 50-то изменение. Има писмено, има и устно изменение от Джовани Лавия. И какъвто беше случая преди малко, ако се приеме това изменение, устното, ще намери своето място в алинея 13. За това ли става дума? Да, добре. И така, моля, гласувайте изменение 50 с устното изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няколко души. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Въздържали се? Един. Множеството е за. Така че се приема и то отива в алинея 13. Следващите три изменения Отпадат. Стигаме до 54-то на Джеймс Елес. Докладчикът е против. Кой е за? Един, двама, трима, седем, осем, девет, десет, единайсет. Кой е против? Петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, против въздържали се. Мнозинството е за, а, против, извинете, и се отхвърля 54-то. 55-то на Гьоран Ферм. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Един, двама, трима. Въздържали се? Няма. Приема се. 56-то на Марта Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Един глас. Отхвърля се. 57-мо изменение на Хаглунд и Ферхощад. Докладчикът не харесва това изменение. Кой е за? Либералите и госпожа Андреасен. Кой е против? Мнозинство въздържали се, два гласа, отхвърля се. Докладчикът на, на, на изменението на господин Хартонг, докладчикът е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 59-то на Бокруш, то е идентично с 60-то на Хелга Трюпел и 61-во на Морганти. Докладчикът е против. Кой е за тези три идентични изменения? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ако кой е против, вдигнете добре ръце. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 въздържали се, няма въздържали се, отхвърлят се тези три изменения. И така стигаме до 62-ро изменение на Хагмут и Ферхощад. Тук също докладчикът е, предлага, ако се приеме това изменение, да бъде включено в нова алинея 14а, ако се приеме разделно гласуване на три части. Първата част която започва с обзърс и е, така нататък, отбелязано е тук. Докладчикът е против. Кой е за? 7. Кой е против? Очевидно мнозинство. Въздържали се един глас. Отпада първата част. Втората част. In this context и до бюджет, Докладчикът харесва това изменение. Кой е за? Аха! Добре, минаваме към електронно гласуване, защото като че ли нещата не са ясни. Ако моята група ми разреши това, аз ще участвам в гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултата от електронното гласуване 17 за, 16 против. 18 за. 18 за. 16 против. Салвадор вече има карта. Приема се втората част от това изменение. Сега, третата част. Докладчикът не я подкрепя. Кой е за? Петима. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се тази трета част. И така от това изменение остава приета само втората част, която ще бъде включена в нова алинея 14а. Нали така, госпожо докладчик? Добре. Стигаме до 63-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Благодаря. Отхвърля се. 64-то изменение на господин Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65-то на господин Хаглунд. Подкрепя се от докладчика. Кой е за? Кой е против? Няма. Въздържали се. Поздравления, господин Аглунг. Единодушно се приема неговото изменение. 66-то изменение на Морганти за заличаване докладчиката против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 67-мо изменение на госпожа Матера е оттеглено. Няма да имаме удоволствието да го гласуваме. След това 68 на господин Бог Рож, докладчикът е против, кой е за? Трима души, против. Благодаря ви. Въздържали се, отхвърля се. 69 о изменение, господин Хартонг, докладчикът е против, кой е за? Един глас, против. Благодаря, въздържали се, Отхвърля се. 70-то на господин Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? Един, двама, трима, четирима. А против, мнозинството, въздържали се. Двама въздържали се. Дамите се въздържат. Отхвърля се. 71-во на Джовани Лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? 8 души, въздържали се. Мнозинството е за, приема се 72 на Елга Трупел, докладчикът е против, кой е за? Благодаря. 8 души за, против, големите групи, въздържали се, отхвърля се. 73-то отпада. 74-то на Клаудио Морганти. Докладчикът е против. Кой е за? Двама души. Кой е против? Силно мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. 75-то на Лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Седем души. Осем. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 76-то на Хелга Трупел. Докладчикът е против. Кой е за? Седем души виждам аз. А против? Много повече от седем. Въздържали се. Един. Отхвърля се. 77 на Хелга Трюпел. Също е против докладчикът това изменение. Кой е за трима, кой е против. Мнозинството, въздържали се, отхвърля се. 78 на господин Бокруш. Докладчикът е против, кой е за. Четирима са за, кой е против. Мнозинството, въздържали се. Двама, отхвърля се. 79-то на господин Хаглун. Докладчикът е против. Кой е за? Нека да проверим електронно. 79-то изменение на господин Хаглунд. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 16 против, 1 въздържал се, 2, двама се въздържат. Господин Хаглунд печели в случая, приема се. 80-то изменение на госпожа Трюпел. Докладчикът е за, кой е за? Ще трябва да проверим електронно и това. Така, гласувайте по 80-то изменение на госпожа Хелга Трюпел. Край на гласуването. Край на гласуването. Резултатите 21 за, 22 за, 16 против. Така че Хелга Трюпел печели. Това е съвместимо с 81 на господин Хаглунд. Подкрепя се от докладчика това изменение. Кой е за? Кой е против? Петима. Въздържали се на един. И това изменение 81 се приема. 82 изменение. Тук също докладчикът предлага, ако се приеме това изменение, да бъде включено в нова алинея 76а. Докладчикът подкрепя това изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Трима. Въздържали се? Един. Приема се и отива в нова алинея 76а. 83-то изменение на Хартонг. Докладчика е против. Кой е за? Трима. Против. Въздържали се няма. Отхвърля се. 84-то на господин Аглунд с устно изменение за заличаване на думата дат. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Един. Въздържали се? Един. Приема се. 85-то на господин Клуте. Тук имаме разделно гласуване. Първа част добавяне на думата дипли. А докладчикът е против. Кой е за? Обединената левица е за. Всички останали са против. Въздържали се. Отхвърля се. Отпада тази дума. Втората част се добавя social. Кой е за? Кой е за добавяне на социално? А кой е против? Електронно гласуване за и против социалното. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултати за само 15 плюс 1, 16, а против 22. Заличава се тази дума. Отпада това изменение. Да, целият свят ни слуша в момента как отхвърляме социалното измерение в бюджетната комисия. Се шегува председателят. Изменение 86-то, разделно гласуване за и против първата част. Кой е против? 3, 4, 5, 6, 7. Въздържали се. Благодаря ви. Мнозинството е за. Втората част докладчикът е, подкрепя, но ще трябва да гласуваме електронно, тъй като големите групи ням, изразяват ясно гласовете си, така че моля, гласувайте по втората част на това изменение. Край на гласуването. 14 за, 24 гласа против и една дигане на ръка, така че отхвърля се. Сега преминаваме към 90-то изменение, тъй като другите са обхванати в компромисните предложения, но докладчикът е против това изменение. Кой е за? Обединената левица. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се с мнозинство. 91-во изменение от Транспортната комисия. Докладчикът подкрепя това изменение. Кой е за, кой е против? Двама против, въздържали се. Приема се. 92 на господин Хартонг. Кой е за? Един. Против. Останалите въздържали се. Отхвърля се. 93-то на господин Морганти. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима, петима. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 94-то изменение с много вносители от различни групи и националности. Докладчикът подкрепя това изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Четирима. Въздържали се. Приема се. 95-то изменение на Хаглунт е оттеглено. 96-то. Докладчикът е против. Кой е за? А, ще трябва... Да, социалисти са против, така че ще трябва да гласуваме електронно. 96-то, моля, гласувайте. А какво гласува НП, за да знам аз какво да гласувам, как да гласувам, има ли инструкции? Добре. Край на гласуването. Двадесет за, плюс един 23, 14 против, приема се. Преминаваме към 97 на господин Бокрош, идентично с 98 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима. Кой е против? останалите, въздържали се. Отпадат тези две изменения. 99-то на госпожа Андреасен, докладчикът е против, кой е за? Авторът, кой е против? Мнозинството въздържали се, един глас, отхвърля се. 100, изменение 100 от Транспортната комисия, докладчикът го подкрепя, кой е за, кой е против? един, въздържали се, двама, трима, приема се. Изменение 101. Различни вносители, докладчикът го подкрепя, кой е за. Благодаря ви, кой е против. Два гласа, въздържали се, няма, приема се. 102 изменение, също от Комисията по транспорт но не се подкрепя от докладчика това изменение. Кой е за? Някои либерали, двама-трима, кой е против? Мнозинството, въздържали се, три, четирима, пет, петима. Отхвърля се. 103-то изменение на господин Бокрош. Докладчика е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се, отхвърля се. 104-то на господин Хаглунд, което не се подкрепа от докладчика. Кой е за? Четирима. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. 105-то на госпожа Матера. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Всички въздържали се. Единодушно против Барбара. Странно е това. Отхвърля се това изменение. 106-то изменение на господин Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Един. Кой е против? Мнозинството въздържали се. Отхвърля се. 107 на Лавия. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Моля, е, задръжте малко ръцете вдигнати, да можем да преброим. Става дума против. Гласовете против. 8. 9. Въздържали се? Така или иначе, мнозинството е за. Приема се 108 изменение на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Един, Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 109 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против. Кой е за? Малките групи. 10. Да, добър резултат. Кой е против? Малко повече са против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 на Карахаглун. Докладчикът е против. Кой е за? Същото мнозинство наблюдаваме, кой е против, големите групи. Да проверим електронно? Не. Мисля, че е ясен резултата, няма нужда, отхвърля се. 111 на Хартонг, докладчикът е против, кой е за? Госпожа Андреасен, кой е против? Мнозинство, въздържали се, отхвърля се. 112 на Хелга Трупел. Докладчикът е против. Кой е за? Шест гласа преброих. Интересно политическо групиране на гласовете. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се? Отхвърля се. 113 на Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? 7. Кой е против? Мнозинството въздържали се, отхвърля се. 114 на Хаглунд. Докладчикът е против. Кой е за? Единайсет. Кой е против? Отново големите групи. Отхвърля се 115 на Джовани Лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Същото мнозинство, доста забавно наблюдение. И приема се 116-то изменение на Морганти. Докладчикът е против. Кой е за? А, кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 117-то от Сидония и колеги. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Два гласа против. Въздържали се. Приема се. 118-то на Манери и Хаглунд. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един глас. Въздържали се? Приема се. Съвместим с 119 на Мигел Портаж. Докладчика също го подкрепя. Кой е за 119 то изменение? Кой е против? Зелените и консерваторите. Въздържали се. Приема се. 120 на Хаглунд. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. 121 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против. Кой е за? Седем гласа за. Кой е против? мнозинството, въздържали се, отхвърля се. 122 на Морганти, докладчикът е против, кой е за? Авторът, кой е против? Останалите, въздържали се, отхвърля се. 123-то изменение на Лавия. Е, има устно изменение за заместване на два израза и получаваме текста в скоби. Simplify вместо Reshuffle. Важно уточнение. Докладчиката е за това изменение, с устното изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Два гласа. Консерваторите не искат да опростяват. Въздържали се. Благодаря ви. А зелените не искат нищо. Нито да опростяват, нито да реформират. Но се приема 123-то с мнозинство. 124-то на хол. Майер, кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няма въздържали се. Моника единодушно се радва на това изменение. Председателят и целува ръка. 125-то изменение на Карл Хаглон. Докладчикът е против. Кой е за? Пет, седем гласа. Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се. Отхвърля се. 126 на госпожа Егле. Докладчикът е против. Кой е за? 3 гласа. Кой е против? 4 за. Против е мнозинството. Отхвърля се. 127 на Бокрош. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 128 на госпожа Егле. Докладчикът е за това изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Три гласа против. Въздържали се. Два гласа. Приема се 128. 129 на Хелга Трупел. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Либерали, консерватори, някои от НП. 6, 7, 8, 9. Уу. И изведнъж се събуди НП. Да гласуваме електронно 129-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. 15 плюс 1, 16 за, но 23 против. Отхвърля се. 129-то изменение. 130-то изменение на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Един. Кой е против? Мазиството. Въздържали се. Отхвърля се. 131 на Хелга Трупел. Разделно гласуване. Първа част. Така както е записано. Докладчикът подкрепя това изменение но усещам, че НП много не се радва на това изменение и смятам да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Край на гласуването. 24 плюс 1, 25 за, 14 против. Първата част се приема. А, втората част Докладчикът я подкрепя. Кой е за? Същото мнозинство. Кой е против? ЕНП. С госпожа Делоркиса. Да. Да, това е симпатично, но сте мълцинство. Приема си втората част следователно и ще бъде записано в алинея 23. 38 тази част, а не 38а нов алинея. След това следващите изменения отпадат. Стигаме до 138 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Е, отхвърля се. 139 на Морганти. Докладчикът е против него. Кой е за? Двама. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 140 на господин Хаглун. Докладчикът е против. Кой е за? 6 гласа. Кой е против? Мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. 141 на Хелга Трупел, подкрепено от докладчика, но НП пък е против. Моля електронно гласувайте. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Край на гласуванията. 20 плюс 1, 21 за, 18 против. Приема се с 3 гласа. Отпадат другите изменения Доста 48 на Андреасен. Докладчикът е против това изменение. Кой е за? госпожа Андреасен и още един колега. Кой е против? Множеството отхвърля се. 149 то на Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 150 от Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Обединената левица и зелените и госпожа Ветман. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 151 на Бокруш. Кой е за? Консерваторите. Кой е против? Останалите. Въздържали се. Отхвърля се. 152 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Един глас. Кой е против? Мнозинството отхвърля се. 153 на Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря ви. Пет гласа. Кой е против? Мнозинството въздържали се. Отхвърля се. 154-то. Казват ми, че вносителите, е, един от носителите иска думата. Барбара, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Устно изменение – с добавка на текста следните думи да бъдат добавени. Преди нелегална миграция да се добави of EU member states to на държавите членки да приемат закон, като се подчертае. И след това продължава текста на моето изменение. Разбраха ли всички? Това е изменение. А, раздадено е. Писмен вид, добре. Е, докладчикът подкрепя това изменение. Така че с тези изменения, моля, гласувайте за 154-то. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няколко души. 7, 8, 9. Въздържали се? Благодаря ви. Приема се с устното изменение. 155 на Хелга Трюпел. Докладчикът го подкрепя. Кой е... А, електронно гласуване. Електронно гласуване по 155-то. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 15 1, 16 за, 23 против, отхвърля се. 156 на Мигел Порташ, докладчикът е против, кой е за? Пет гласа, кой е против, мнозинството, въздържали се, отхвърля се. 157 на Теодорос Килакакис, докладчикът го подкрепя подкрепя това гръцко изменение. Кой е за? Кой е против? 5-6 въздържали се двама. Приема се 158 на заместник председател Алваро, но докладчикът е против. Кой е за? 8, 9. Кой е против? Мнозинството, големите групи, въздържали се Отхвърля се 159 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Merci, abstention, il est rejeté. Le 160 de monsieur... а, така, 160 докладчикът е против. Кой е за? Три гласа. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. 161 на Хартон. Кой е за? Два гласа. Кой е против? Мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. 162 на Мигал Порташ и други колеги. Разделно гласуване. Първа част. А, записаното в получар шрифт. Докладчикът е против тази първа част. Кой е за? Бирната левица. Против всички останали. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. рейти Рейтс до Citizenship докладчикът е за, кой е за, кой е против. Два гласа против, възражали се. Втората част се приема. 163-то на Мигел Порташ. Кой е за? Един глас. Кой е против? Останалите въздържали се, отхвърля се. 164-то на Лукаш Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържа. Отхвърля се. 165-то, подкрепено от докладчика, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 166 и 167 са идентични. Докладчикът е а, против. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Мнозинството отхвърлят се. 168 на Хаглунд Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Един, два, 3, 6 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 174-то на Юта Хаук, говорител на Комисия околна среда. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Един, двама, трима, четири, пет. Въздържали се? Един глас. Приема се. Поздравление за госпожа Хаук. 175-то на Хелга Трупел, което не се подкрепа от докладчика. Кой е за? Да, интересна политическа група, но малобройна. Е за, кой е против? Мнозинството въздържали се. Отхвърля се. 176-то, което не се подкрепя от докладчика за, против, държали се, отхвърля се. 177 на лавия, докладчикът го подкрепя, кой е за? Благодаря, против, 3 гласа, въздържали се, благодаря, приема се. 178 на Бок Рош, което не се подкрепя от докладчика, кой е за? 4 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 179-то на Хелга Трюпел с устно, устно изменение по а, номерацията на този параграф, на тази алинея. Кой е за? подкрепеното изменение от председателя, кой е против, от докладчика, извинете, въздържали се, приема се. Така че ще се извърши това изменение. 180-то изменение на госпожа Матера. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Четири има. Въздържали се двама. Мнозинство то приема това изменение. Две изменения идентични за заличаване. 181-182 не се приемат от докладчика. Кой е за, кой е против? Мнозинството, въздържали се. Отпадат тези две изменения. 183 то е оттеглено. И така стигаме до 184 то на Хартонг. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Четири гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 185-то на Морганти не се подкрепа от докладчика. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Същото мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. 186-то на Хаглунд не се подкрепа от докладчик. Кой е за? А. Докладчикът е против, но е НП е за. Мамут е, се разделят на две групи, така че електронно ще проверим това. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Бързичко, бързичко. Край на гласуването. Край на гласуването. 22 плюс 1 за. 23 за, 15 против. Приема се. 187 на Лавия което се радва на, доклад, на подкрепата на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? 7, 8, 9 гласа, въздържали се. Приема се. 188 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 189 на Морганти не се подкрепя от докладчика. Кой е за 4 гласа против мнозинството. Отхвърля се. 190 на Хаглун, Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. По 190-то откривам гласуването. Моля, гласувайте. Бавничко става това. Събудете се, моля, по-бързичко. Край на гласуването. Край на гласуването по 190 17 за. 19 плюс 1, 20 против. Отхвърля се. 191 на Моника Хохомайер. Докладчикът е против. Кой е за? 7 души, 7 гласа. Кой е против? Мнозинството, Тоест цялата група на госпожа Холмайер въздържали се, отхвърля се това изменение. 192 на Морганти, докладчикът е против, кой е за? Кой е против? Благодаря ви, въздържали се, отхвърля се. 193 на Хартонг, докладчикът е против, кой е за? Кой е против? Благодаря, въздържали се, отхвърля се. 194-то на Хартонг. Отново докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 195-то на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се, отхвърля се. 196-то на Хаглунд. Докладчикът е против. Кой е за? 8 гласа. Кой е против? Мнозинството въздържали се, отхвърля се. 197 на госпожа Андреа Сен. Докладчикът е против това изменение. Кой е за? 4 гласа. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 198 на Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? 2 гласа за. Против. Мнозинство. Въздържали се няма. Отхвърля се. 199-то на госпожа Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? 4 гласа за, 5 гласа за. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 200 на господин Фернандеш. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? 3 гласа. Въздържали се. Двама. Приема се. 201 на госпожа Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? А, отпада. Отпада след приемането на 200. Така че, извинете. Така че минаваме към 202 на госпожа Андреасен, което не се подкрепа от докладчика. Кой е за? 4 гласа за. Кой е против? Мнозинството въздържали се, отхвърля се. 203 на господин Ахартонг. Докладчикът е против. Кой е за? 4 гласа за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 204 на господин Хаглунд. Докладчикът е против. Идентично е това с 205 и 206. Така че блок гласувайте тези три изменения. За. Тринайсет гласа за, а против Дигнете ръце, моля. Големите групи и Обедената левица. Въздържали се. Отхвърлят се трите изменения. 207 на Лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Цялата група на социалистите е против ли? Нека електронно да го гласуваме. Мисля, че има мнозинство, но нека да проверим. 207 на господин Лавия, моля, гласувайте. Любот е клуб. Край на гласуването. 26 плюс 1, 27 за, 11 против. Социалистите са в изолация. Приема се 20, 207. 208. Отпада. 209-210 са идентични. Докладчикът е против. Гласувайте, моля, по тях. За. 4 гласа против. Мнозинството въздържали се. Отхвърлят се. 211 на Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? 4 гласа за. Едни и същите. Постоянните заподозрени. А, против. Благодаря ви. Въздържали се. Отхвърля се. 212 на Хаглунд. Докладчикът е против. Кой е за? 5, 6, 7. 8, 7. А против? Кой е? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 213 от Астрид Люлинг. Дуаена. Докладчикът е за, разбира се. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Все пак трима дръзват да са против, един въздържа се въздържа. Приема се 213 то 214 то на лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Приема се. 215 то на лавия. Разделно две части. Първа част Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Държали се при част. Втората част, шоу, зид, слип и така нататък. Докладчикът е против това изменение. Има разделение големите групи, така че електронно гласувайте втората част на 215-то изменение. Гласувайте, моля. Бавно се гласува, бавно. Край на гласуването. Край на гласуването. 15 гласа за, 22 плюс 1 против. Отхвърля се втората част. 216 на госпожа Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря ви. Отхвърля се. 217 на Лавия. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение а, в алинея 71 на Франческа. Пред вас е това устно изменение. Естествено, по дефиниция докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Четири гласа. Въздържали се. Приема се това устно изменение. 218 на господин Бокрош. Докладчикът е против. Кой е за? 6 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 219 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 на Морганти. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря ви. 4 гласа. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 221 на Марда Андреасен. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 на Лукаш Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223 на госпожа Андреасен. Е, докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 224 на Андреасен. Е, докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Идентично е това с 225, което също е отхвърлено. 226 на Хартонг докладчикът е против, кой е за. Благодаря, против. Благодаря, въздържали се, отхвърля се. 227 на госпожа Андреасен, докладчикът е против, кой е за, кой е против. Въздържали се, отхвърля се. 228 на Хартонг. Докладчикът е против, кой е за. Против въздържали се, отхвърля се. 229 на Морганти. Кой е за, кой е... Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 230 на Юта Халк. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? 3 гласа против. Въздържали се? Приема се. 231 на, а, отпада, тъй като е а, е, обхванато в изменение 82, което приехме. Така че обхванато е това изменение. Минаваме към 232 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 233 Докладчикът е против. Кой е за? 7 гласа. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. 234 на Юта Хаук. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Против. 4 гласа. Въздържали се. Приема се. 235 на Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 236 на Юта Хаук, докладчикът го подкрепя, кой е за. Благодаря, кой е против. 4 гласа, въздържали се. Приема се. 237 обхванато в компромисно предложение и преминавам към изменение първо в преамбилната част. И така изменение 1 внесено от комисия ИМКО. Докладчикът обаче не го подкрепя, кой е за. ЕНП обаче е, го харесва това е изменение, така че електронно нека да гласуваме по него. Моля, гласувайте изменение едно. Край на гласуването. 17 за, 20 плюс 1 против, отхвърля се. Второ изменение на Джеймс Елес. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? 6 гласа за. Кои са против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. Същия вносител. Докладчикът е против. Кой е за? В Същото мнозинство. Кой е против? Благодаря. Отхвърля се. Четвърто изменение Докладчикът го подкрепя, но нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте изменение четвърто. Айде ви, малко още остана. Двама колеги отказват да гласуват. 20 плюс 1, 21, 16 против. Приема се това изменение. Пето изменение на Джеймс Елес. Докладчикът е против. Кой е за? групата на Джеймс и госпожа Андреасен, кой е против, мнозинството, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение на Джеймс Елес, кой е за, същите, кой е против, да, същото мнозинство, отхвърля се и това изменение. Така, секретарията ме уведомява, че аз, благодарение на работата, която свършихме на докладчика и на координатора, и тъй като основните становища от другите комисии на парламента са взети предвид в измененията или отхвърлени, не трябва да се гласува всяко едно от тези становища на другите парламентарни комисии. Ние просто ще ги приложим към а, гласуването. И така, окончателно. Джеймс. В този случай се е, записва една линия в резолюцията, в която се посочва това, за да няма протести от другите е, комисии. Благодаря, Джеймс, за това, че ни припомняш тази традиция. Да, ще запишем това е, в този текст. Е, това фигурира в края на списъка за гласуване. И така, гласуваме окончателния доклад с е, гласуваните изменения. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Прекратете. 24. Господин Порташ, вие за или против гласувате? Това е. Гласуваме окончателно целия е, доклад. 25 за, 6 против, е, 6 въздържали се. Поздравление за докладчика. И така, благодаря на всички членове на комисията. А сега минаваме към следващото гласуване. Alors, je vous propose de voter. Всъщност предлагам ви да гласуваме най-накрая коригираш бюджет номер 2, номер 3, които трябва да бъдат обсъдени. За това ви предлагам да гласуваме е, система на европейските училища, докладчик Дамян Абад. Така, много ви моля, доклада Абад. Е, всички е, разполагат с този доклад. Готови ли сте да гласуваме? Барбара, моля ви, не дайте напуска, ще гласуваме. Гласуваме доклада Абат. Изменение едно Алвар. докладчик е за. Кой е за? Против? Един. За, въздържали се. Приема се. Второ изменение отпада, тъй като първото е прието, същото въжи и за трето. Четвърто изменение на Сидония. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Един. Господин, господин Андерсън гласува за и против. Така. Е, приема се. Пето изменение на Лукас Хартон. Докладчика е против, за, против. Въздържали се, отхвърля се. Шесто. Докладчика е за, за, против. Въздържали се. Приема се. Седмо на господин Алваро, който е всъщност същото като шесто, т.е. за, против, въздържали се, двама въздържали се, приема се. Осмо. На Сорин Иван. Докладчика е против. За, Нека да провериме по електронен път. Имам чувство, че позициите са разнопосочни. Осмо изменение. Моля, гласувайте осмо изменение електронно. Не всички са гласували. Много ви моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 12 са, 24 против, отхвърля се. Девето изменение на господин Хартънг. В такъв случай трябва да бъде гласувано. Докладчика е против. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Десето на господин Алваро също трябва да бъде гласувано. Докладчика е за, за, против. Двама, трима, пет. Въздържали се, приема се. Единайсто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Електронно гласуване по 11-то изменение. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Край на гласуването. Резултатите от гласуването са следните. 15 за, 22 против, 11 изменение се отхвърля. 12 на господин Хартунг, устно изменение, не разполагам с текста. С текста. Не всъщност става дума за, 3, за 13-то изменение. Тук няма устно устно изменение, то въжи за 13-то. Добре, в такъв случай гласуваме 12-то изменение без устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то. Гласуваме ли 13-то? Не, извинете, значи тук е, е 13-то изменение. Да, тук трябва да включим устното изменение. Имате го в писмен вид. Трябва просто да се премахне бюджетът на for Schools. Края на параграф 3. C'est ça, donc, euh, tout, tout le monde. Тоест, е, значи, всички разполагате с е, текста и става дума за заличаване края на изречението. Значи трябва да спрем до Buildings Policy и премахваме остатъка. Заличавам остатък. Кой е за изменението, предложено от докладчика за против? Трима, шестима. Въздържали се, приема се. 14-то изменение, което се подкрепва от докладчика. Кой е за? Против? Двама, трима. Приема се. Пет... 15 то на госпожа Матера. Докладчика е против. А, извинявайте, докладчика е за. Докладчика си сме променил мнението, след като е разговарял с госпожа Матера. Кой е за? Против? 8, 10, въздържали се. Приема се. 16 на господин Хартунг. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме цялото, целият доклад на Дамиен Батабат. Гласувайте електронно. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. И 30 35 за, 1 против и 1 въздържал се. Поздравяваме нашия докладчик. Сега предлагам да гласуваме двата а, доклада на Юта Хаук и, пост, и първо регламент за Агенцията за морска сигурност. Би трябвало да е доста, да свършим доста бързо, тъй като Юта ви предлага да гласуваме амблок изменения от 1 до 15. Това е така на границата на демокрацията. Кой е за този блок? Благодаря ви. Против? 20 въздържали се. 16-те изменения от 1 до 15, да, са приети. И сега окончателно гласуване. Кой е за? Благодаря ви. Против? Благодаря ви. Въздържали се. И имаме един души, освен госпожа Адриансен. Сега следващият доклад на Юта Халк. Става дума за аген... агенцията за мрежова информационна сигурност, блок 1 до 13. Блок 1, кой е за? Против. Благодаря ви. Въздържали се. Приема се. 17-то изменение на господин Калфин с устно изменение, което е включено, е, което се добавя компрехенсив анализ и така нататък. Докладчика е против а не промених си мнението. А, значи след, след личен надговор, след а, разговор на четири очи сте си променили мнението. Така, значи изменение 17 с устното изменение. Докладчика е за. Кой е за? Против? Един. Въздържали се. Благодаря ви. Приема се. И в такъв случай 10, 11 и 12 не се гласуват. 18-то на Алвар. Докладчика е против. Кой е за? Десет, 12. Кой е против? Против. Въздържали се. Отхвърля се 19-то на господин Алваро. А, мисля, че едно и по същото. Против. Въздържали се. Напрак... Да, господин Алваро е доволен от резултата, защото в крайна сметка е загубил само с няколко гласа. Но а, 13-то също влиза. 14-то на господин Калфин. Докладчик е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15-то на господин Алваро, който се подкрепа докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 16-то на господин Балчитис с устно изменение на не. Тоест да се премахне е, да се премахне думата more повече. Трябва да се добави, разбира се, прозрачност, но не прекалено много прозрачност. Сега, кой е за с устното изменение, за против, никой не е против, въздържали се, чудесно, чудесно, и електронно гласуване, окончателно гласуване, за да се поупражниме малко. Електронно гласуване, всички ли са гласували? Много ви моля, побързайте маничко. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 34 за, един против, нито един въздържал се. Е, поздравяваме Юта и това, че ни предложи гласуване амблок. Сега, мисля, че можем да минеме към доклада на Сидония. Сидония, вие сте наред. Предлагам, може би, да ни представите предложенията си по а, коригираш бюджет 2 и 3, тъй като има така по политически, политическо единство. Или ще гласуваме, или ще отложиме гласуването си. Доня, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че можем да гласуваме е, проект за коригираш бюджет 2, заедно с устните изменения. Надявам се, че сте е, че разполагате с тях, че сте ги получили. И мисля, че от друга страна обаче трябва да обсъдиме коригираш бюджет номер 3 днес. Е, сега ви е, вие, ви може да решите да ги комбинираме. За мен обаче това са две е, различни неща, тъй като вече обсъдихме коригираш бюджет 2 на последното заседание. Аз разпратих измененията на колегите мога да ви кажа откъде идват тези устни изменения. Това от те проистичат от това казано от комисията тук за недостатъчното изпълнение на големите програми и тази информация е много важна. Тя променя доста неща, включително и председателството и аз получихме писмо от комисар Левандовски и аз всъщност го тълкувам като една промяна на първоначалния коригиращ бюджет и той променя из, изменения в е, обема на средства за фонда за солидарност и е, мисля, че бихме могли да гласуваме. Не знам обаче, че има някои е, различни позиции, но аз мисля, че можем да обсъдиме по-скоро коригираш бюджет 3. Е, но е, мисля, че тук бихме могли да гласуваме. Bien, je vous remercie. благодаря Yes, thank you, Chairman. Uh, we... Благодаря, господин председател. Имахме дискусии по актуализирания бюджет 2 и 3, защото средствата, които взимаме за да изменим бюджет 2, по предложение на Сидония е от неразходваните средства по енергийни проекти. А, проекти. Това е нещо ново и а, ни беше казано, че може би ще можем да ги ползваме тези средства. Обаче бяхме информирани, че някои от проектите ще бъдат забавени, а не отменени или отложени а просто ще бъдат реализирани, но с закъснение на базата на средствата по бюджета 2011. Това обаче беше нова информация за нас. След като дискутирахме бюджет 3, когато все още не знаехме дали можем да вземем средства от неразходваните за, от миналогодишния бюджет. От името на моята група аз признавам, че нямаше мнозинство за това действие, но също така и правната служба беше помолена да ни даде мнението си по възможността за използването по бюджет 3 и искам да чуя дали има някакъв отговор от правната служба, защото а, ако има такова, нашата група ще се съобрази с него. Благодаря, Салвадор. Искаше ти думата. Да, господин председател, това го разисквахме вчера в нашата група и по двата проекта актуализирани а, бюджета и а, приехме идеята на Сидония, че това трябва да стане колкото може по-бързо. Комисията ни даде някои стойности, които показват, че има средства, които не са разходвани и а, това е от може да се използва за бюджет 2 за постигането на някои цели. И за това и ние очакваме отговора на правната служба. Но според информация, която получихме на съвещанието на координаторите, разбрахме, че в момента не сме в реалната позиция да проведем дебат с съвета по тази тема, особено в момента, на, този момент на бюджетната процедура. Това е повече като че ли въпрос на политика, а не на чисти финанси и бюджетиране – може би ще трябва да изчакаме с дебата за следващата финансова перспектива, но искаме да оставим а, открита възможността, която предложи Сидония по актуализиран бюджет 2 и 3. Благодаря, господин Бохош. Съвсем накратко тъй като гласувахме срещу упростяването и а, за а, изменението. И това си е истинска промяна по бюджет 2011 и мисля, че е лоша опцията, но другите са още по-лоши. Така че бих препоръчал на всички да гласуват за това, защото по-лошото ще бъде да запазим отрицателния резерв. И ако комисията смята, че можем да го направим, това е, не е най-елегантното решение, но по-добре е да е така, отколкото да запазим отрицателните резерви а, до безкрай. Благодаря. Господин председател, съвсем накратко ще кажа, че съм съгласен с преждеговорившите по бюджет 2. Ние сме за това, което предложи докладчика. Позицията на съвета е да отхвърля всичко, но това не е най-устойчивото и най-разумното нещо, особено по заедостта. А бюджет 3 ще е интересно поне на теория да пробваме, да тестваме този вариант, но за настоящ настоящият момент ние имаме твърде слаба позиция според нашата група, за да отхвърлим и сме за позицията на докладчика. Да, благодаря, Юран. Това е съвсем ясно. Благодаря, господин председател. Аз също съм съгласна с предложението на Сидония относно трансфера на неосвоените средства и този фонд според мен би могъл да бъде използван за фонда за приспособяване към глобализацията или за плана за възстановяване. Т.е. подкреп на Сидония 100%. Благодаря. Значи Сидония сега ще ни предложи решение, след като изслуша мнението на различните изказващите. Аз ви предлагам следното. Да гласуваме коригираш бюджет номер 2, заедно с измененията, внесени от докладчика, да гласуваме както бяхме предвидели. Да гласуваме. Също, същевременно бяхме и пред, предвидили, че коригираш бюджет 3 трябва да се гласува следващия път. Тоест, аз предлагам още веднъж, гласуваме коригираш бюджет 2 и след това за да се, за да се подготвим по коригираш бюджет номер 3, ще дам думата на правната служба, която ще е, представи анализ на юридическия проблем който се съдържа в коригираш бюджет 3. Това ще бъде едно устно изложение, след това ще го получим и в писмен вид, просто за да сме малко по-наясно и да можем да се подготвим за гласуване на коригираш бюджет номер 3. Така, сега Сидония, вие сте на ход. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички изказали се. Благодаря им за подкрепата. Това не е най-доброто решение, но е най-доброто възможно в момента. Значи имате тук а, измененията. Може би не, не е добре да, не е лошо да, да кажа за какво става дума. Е, в становището на комисията са заложени само тези 19 милиона. Казвам го накратко за е, фонда за солидарност, докато моите изменения са малко по-обширни. Там има едно предложение за е, балансиране на негативния резерв и, както каза Барбара, да се наберат допълнителни е, средства за фонда за приспособление. Мога да ви кажа, че наистина ще, е, това ще, ще поради конфликт с е, съвета. Е, на пръв поглед моите изменения изглеждат незначителни, но не са толкова, защото аз ви предлагам да ги гласуваме с съвета е, ще се възмути, защото и съвета и комисията очакват ние да, да, да изчакаме. Но мисля, че ние трябва да поемем инициативата да решим проблема, свързан с е, негативния резерв. Не знам дали ще стигнем до помирение, надявам се, че не, надявам се, че съвета ще е, отчете нашето добро желание, нашата добра е, воля и ще потърси ре, реш, решение, защото в крайна сметка това са проблеми, които трябва да бъдат решени веднага. Аз се надявам на едно положително отношение и на положителна реакция на съвета, но не мога да гарантирам, че той ще реагира така. Отлично. Така, нещата изглеждат съвсем ясни. Мисля, че имаме консенсус, може би не единодушие, но поне консенсус. Така че можем да се обединим около предложението на докладчика, а в компромис К, главно К, са всъщност проблемите, които би трябвало да бъдат разглеждани на трилога на 11 юли – включително и проблеми, нерешените проблеми от бюджета 2011 и коригиращите бюджети трябва да бъдат разгледани и обсъдени на 11 юли. Искаме, е, не, искаме конфликт, не искаме да се противопоставяме на съвета, но същевременно искаме да отбележиме, че имаме друг подход, е, тълкуваме по друг начин е, декларацията от декември, приложение към бюджет 2011 година са така наречените допълнителни средства или пресни, е, пресни средства. Така, сега ви предлагам да преминем към гласуване на коригиращ бюджет номер 2. Първо, е, бюджетните изменения, може би амблок. Аз ви предлагам да гласуваме анблок, както при Юта. Значи, че четирите бюджетни изменения за... Благодаря ви, против... Един против, въздържали се, няма въздържали се, приема се. Сега, изменение към резолюцията. Можем ли да ги гласуваме амблок? Има и едно устно изменение, разполагате с така, където трябва да се замести с съответния текст. Можем ли да гласуваме амблок? Благодаря ви. Кой е против амблок? Въздържали се? Приема се. Така, сега значи гласуваме окончателно гласуване за, против, един против, въздържали се, няма така единодушие, минус един, няма смисъл да минаваме към електронно гласуване. Благодаря Садония. Значи ставаше дума за бюджетните изменения. Сега да гласуваме доклада БГ на същата тема, а после ще дам думата на правната служба. Доклад Раймер БГ едно единствено изменение на господин Хартунг. Докладчика е против. Кой е за? Един. Един го защитава против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателен доклад за против. Един против. Господин Шурян, вие против ли сте? А, не, не, той просто тук що се събуди. Така. Сега приемаме го със същото мнозинство. А сега се обръща към директора на правната служба. Бихте ли могли да е, ни пред, предоставите вашия, вашето тълкуване на два политически свързани проблема. Единият е Какъв е маржа, с който разполага парламента относно излишъка от миналата година и към къде могат да бъдат трансферирани тези средства. Това води до коригираш бюджет, в случая коригиращ бюджет номер 3, но който на практика не е коригиращ бюджет, както обикновенно възприемаме този термин. Второ. Приходите. Приходите в европейския бюджет. Смятате ли, че можем от юридическа гледна точка да смятаме, че в излишък, изпълнителния излишък приходите от глоби, изплатени на Европейския съюз по решения на комисията, могат да бъдат третирани по по-особен начин, разходвани по по-особен начин. Това са проблемите и въпросите, които си задаваме и бихме искали да знаем какво е вашето тълкуване, за да можем и ние да, да възприемеме нашата позиция по коригираш бюджет номер 3. Ще отговоря на въпросите един след друг. Що се отнася до коригираща бюджет 3, както самия вие казахте, господин председател, това е много специфичен а, проект, коригиращ бюджет в съответствие с член 14 алинея 3 на финансовото споразумение. Там а, се посочва кои, от кои години несъответствията могат да бъдат прехвърлени, трансферирани в а, съответна друга година. Но то, а, трябва да има конкретно несъответствие за което е упоменато в текстовете. От гледна точка на това, а, на, което прочетох във връзка с Шем 15 алинея 3, което се отнася само конкретно до несъответствие конкретно, то тогава, не, тъй като не могат да се правят модификации, нашата позиция е че трябва да се обърне внимание на а, фразата единствено в, за това несъответствие. С други думи, съвсем ясно става, че други елементи не могат да бъдат вкарвани в, то, в тази разпоредба. Това е по първия въпрос. По втория, по отношение на глобите, дали те могат да бъдат специално третирани, както вие се изразихте. Мисля, че това е политически а, въпрос. В такъв случай винаги има както политически аспекти, така и правни аспекти. Както разбирате, аз ще спомена само правните такива. Мисля, че отново член 15 трябва да бъде цитиран а, от финансовия регламент, защото този текст а, цели а, баланса, балансирането на бюджета, което означава, че вноските или приходите бюджетните по бюджетните кредити за плащания трябва да бъдат третирани в съответствие с разпоредбата и трябва да бъдат включени в калкулациите на излишъка. Дър Излишъкът не трябва да бъде връщан на държавите членки, гласи тази разпоредба и това по наше мнение няма да бъде в съответствие с принципите. Ето това е нашата позиция и по втори въпрос, който ни зададохте. Благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря ви за това много ясно обяснение. Много ще ви бъда благодарен, ако можете да ни го изпратите в писмен вид, за да можем да разполагаме с това обяснение до края на седмицата и това би било много полезно за нас. Имате ли някакъв въпрос към правната служба, госпожо докладчик? Не. Добре. В такъв случай ви предлагам да спрем до тук с гласуването на коригиращите бюджети. Ще гласуваме коригиращ бюджет номер 3 следващата седмица или на, не, на следващото заседание на 27. Но имайте предвид, че граф, по график трябва да го направиме, защото ако не, не, глас, ако не гласуваме преди пленарното през юли, това означава, е, че е, мълчание означава съгласие. Това означава, че парламента не е приел изменение в сроковете предвидени за коригиращите бюджети и това означава, че съвета приема а, позицията на съвета, а ние не желаеме това. Така че трябва непременно тук в нашата комисия да гласуваме коригираш бюджет номер 3 на следващото си заседание, т.е. на 27 сега. И имаме още няколко гласувания. Става дума за трансфери. А, искам да ви припомня, че Срока за внасене на изменение на коригираш бюджет 3 е 20 юни в 12 часа на обяд. Сега гласуваме трансферите и секция 3. Давам отново думата на Сидония, която ще ни предложи някои трансфери. Сидония, vous avez la parole. Сидония, имате думата относно 18 Ами не си нося списък. Нямам списъка с трансферите, но искам да подчертая, че един от трансферите е много важен, свързан с 6-2. Мисля, че това е единствения така спорен трансфер и, и Имаше проблеми, доколкото знам, с а, прилагането и осъществяването на програма 6.2. Алваро, Моника и аз се, се опитахме да си дадем сметка за начина по който се изпълнява тази програма. Има резерв. Сега няма да ви обяснявам как каква беше работата свършена с комисията и накрая те ни предоставиха съответната документация, която ми се струва, че е достатъчна, за да можем да приемеме и одобрим този трансфер, освен ако колегите са на някакво друго мнение, имат други предложения. Значи става дума за трансфер номер 18 Става дума за резерва по ШИС-2. Моника, нещо да кажете? Да, бих искала само да добавя към казаното от Сидония, че проведахме техническо заседание с комисията, която подробно ни обясни е, какви са проблемите и какви са разходите. И стана ясно, че разходите ще превишат е, първоначално заложените. Комисията ни предостави много ясна информация, така че трябва да видим дали на практика нещата ще протечат така както трябва, защото в противен случай ще бъде малко неприятно. Добре, в такъв случай ви предлагам да гласуваме трансфер номер 18. Докладчик подкрепя този трансфер. Кой е за трансфер номер 18? Моля, събудете се. Против, един против, въздържали се. Трансфер 18 е прият. Сега 19. Става дума за трансфер за хум, хуманитарна помощ, т.е. към инструмента за хуманитарна помощ и по-специално за операциите в Либия и Кот Дивуар. Преди да дам думата на докладчика, бих искал да спомена, че на страница 7 от е, документа, с който разполагате думи, думите в северната част на Кипър е, трябва да се замести с е, политическо коректния израз в тези региони на Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол. Разбирате за какво става дума и разбирате нюанса, който няма бюджет на е, бюджетен оттенък, но е политически важен. Госпожо докладчик, какво ще предложите? Аз препоръчвам да гласуваме за. За мен е, това е абсолютно оправдано искане, предвид политическите събития в Либия и Кот Дивуар, така че нямам никакви възражения. Кой е за трансфер номер 19? Благодаря ви, против. Въздържали се. Приема се. И така ще гласуваме и проекто предложенията за трансфери 5 и 10. Но поизрично настояване на комисията по заетостта, която трябва да ни даде своето становище, а те гласуват в началото на следобеда, Ще гласуваме тези точки в края на деня. Става дума за мобилизиране на средствата за фонда за приспособяване към глобализация. И понеже комисията за заедостта ще гласува в началото на следобеда, ние ще гласуваме тези точки в края на деня. Благодаря на Сидония. А са... Имаме и още един трансфер относно другите институции. Хелга, Хелга, Хелга, която умира от смях доколкото разбирам, Хелга Бобсиумир от смях предвид тези трансфери, но може би да, да не се... Да, да не се радват само тя и Раймер, а Хелга, много ти моли. Много се радваме, че си, си толкова весела, но сега, може би, в качеството си на докладчик, би могла да ни е, изложиш проекто трансферите. Just a moment, please. Да, благодаря. Само минутка. Става дума за проект за трансфер, бюджет на парламента, с 4 You, да, благодаря, господин председател. Започвам. Две искания имам за трансфери. А, нека с по-малко проблемния да започна. Каса е Европейската служба за външна дейност. Нещо като глобален трансфер а, се получава повече от 14 бюджетни а, а, пера са трансферирани. 5,5 милиона евро е стоиността. Това са най-вече заплати и а, други видове възнаграждения на персонала. Това е във връзка с, с а, регламента а, за персонала. Службата предостави детална мотивация а, за искането за този трансфер, което аз приветствам. Но трябва да бъде адаптиран бюджета за тази година на службата, защото някои от перата а, са подценени, подценени, а други надценени, тъй като е правен за 2010 а, година. И предлагам да дадем зелена светлина за този трансфер. Благодаря. Така. И ви предлагам да гласуваме този трансфер. Става дума за трансфер за СВД. За, против, въздържали се. Няма въздържали се, така че трансфер номер 2 за 2011 година за службата за външна дейност е прият. Сега, трансфер С4 за парламент. По втория трансфер обаче имам някои проблеми. Трансфера касае нас самите и е свързан с освобождаване на 5 милиона евро за IT нужди. Беше предложено миналата година да се постави тази сума в, резерв, в резерва, защото още не се знаеше какъв ще бъде, каква ще бъде мобилността в този сектор. Първото условие беше спазено, според мен поне. Обаче аз не станах свидетел или не съм участвала в по-широка дискусия. Но, колеги, аз съм в една затруднена позиция, защото предполагам, че администрацията администрацията очаква своите пари. От друга страна, това е въпрос на принцип, тъй като има една тенденция в администрацията да избягва дискусията а, извън рамките на бюро, бюрото, макар че а, къс, тези въпроси касаят твърде много хора. А, интересуваме и какви са впечатленията на колегите. Първо се опитах а, да а, поотложа малко този трансфер, но а, по причина, че не сме имали достатъчно добра дискусия тук. И още една идея. В информацията, която сме получили до сега е предложението а, да има промени в пленарната зала и в други някои зали, което е добре според мен. Обаче, а, видеоконференции вътре в рамките на сградите на парламента ми се струва, че излишно, защото ми се струва, че колегите няма да присъстват на съвещанията, а ще стоят на връзка конферентна, а това не е добре за обществеността. И за това си мисля, че не трябва целият резерв да се използва за това, а само част от него. Но все пак искам да чуя мнението на колегите си първо. Благодаря. Мерси, Отлично, Хелга. Сега, Гърън е готов да отвърне на твоя призив. Само няколко думи. Съгласен съм с Хелга. Наистина имаме проблеми, разполагаме с много информация, но е необходима и една стратегическа дискусия и по-специално е, какъв ще бъде графика за, за изработване на тази програма за комуникация. Тук нямаме график. И второ, е, по-малко хартия за заседанията. Нямаме, нямаме никаква информация колко хартия можем да, икон, да спестиме. В моята група и в други групи знам, че е, искат да се обсъди какви са ни връзките с Microsoft или да се намерят е, може би по-гъвкави решения, да имаме връзки с а, други производители и така нататък. Така че това трябва наистина да залегне в дневния ред на някои от следващите ни заседания. Благодаря ви, господин Фернандес. А, ние сме на позицията, че най-вероятно така бихме подкрепили това предложение. Не можем да защитаваме позиция, а, която запазва всичките тези ненужни пътувания и така нататък и разпечатки. Но не знам дали това отлагане ще бъде добре или зле за този проект. Нямаме нищо против да се дебатира още и по-задълбочено по тази тема, но поне за мен изглежда доста ясно и добре обосновано. Предложение ние нямаме нищо против да се а, дебатира по-подробно, стига обаче отлагането да не анулира, да не отнеме значимостта на целите, които трябва да се постигнат е, чрез този проект и това трансфериране. Благодаря. Елга, предвид това, което казахте ви и това, което казаха колегите, доколкото разбирам, предпочит, предпочитате да отложиме гласуването, а междувременно службите на парламента да предоставят необходимата информация, т.е. по нещата, които трябва да бъдат уточнени. Значи не, не поставяме под въпрос политическата насоченост, политическите цели, но имаме нужда до... De reporter le vote но ви предлагам да отложиме гласуването по този трансфер. Така и от тук нататък. Мисля, че приключихме с гласуванията, освен онези, които ще гласуваме в края на деня, относно мобилизирането на средства за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Моника няма доклад за днеска, не е готова. Тя ще ни изложи проблема, свързан с а, сградния фонд. А сега ще гледаме двата доклада на Карл Еглунд 8-9, свързани с рамковата програма за изследване и обучение. Давам думата на докладчика. Може би да ни представите и двата доклада едновременно и да, да ги обсъдим едновременно. Господин Еглунд, имате думата. All... Благодаря, господин председател. Първо искам да се извина, че не присъствах на последното заседание, в което се разискваше а, доклада. Искам да благодаря на колегата Йенсен, който от мое име представи темата. Зелената книга е изключително важна и темата също е много а, важно. И през последните няколко години и в парламента като цяло, и в комисията нашата сме работили много по тази тема. Има няколко основни точки, които искам да подчертая, а именно, че въпреки, а, че линията е да се свърже стратегията 2020 с всички евро, европейски политики, политики. А, искам да подчертая, че кохезионния и структурните фондове са а, а, отделни, те имат нужда от отделни бюджети. А, това е очевидно, но исках да го подчертая отново. В становището също така а, а, привличам вниманието към положителното ни отношение спрямо новите финансови инструменти, а, предложени от комисията, само по отношение на така наречените меки заеми а, има малко резерви, имахме дискусия и а, предлагам а, да поискаме от комисията и от Европейската инвестиционна банка да обяснат точно как виждат специфич, а, специфичното използване на а, този инструмент, на тези меки заеми. Също така бих а, искал да а, се внедри малко повече или по-висока степен на толерантност и на прозрачност, за да постигнем по-добре целите си. Трябва да има също така и подчертаване а, на нашето искане за опростяване – особено за осмата рамкова програма. И така, втория въпрос – по отношение на големите едромащабните проекти като Галилео и три други. Не трябва да позволим канибализацията на а, програмите, а, защото в момента като че ли ставаме свидетели на нещо подобно. Ние сме в ситуация а, в момента по отношение на седмата програма, коя, а, ситуация, която трябва да избегнем. А, ми трябва според нас а, и според а, искащите стратегия 2020 да бъде реализирана в първия си, пълния си размер, трябва да има повече средства за изследвания както и миналата седмица в Страсбург беше подчертано от господин Гарига, а фондовете за изследвания и иновации трябва да бъдат повишени. Така че това е накратко същността на становището. За другото нямаме още времевия график от водещата комисия, но както каза господин Раймер за Юра Том, Юра Том е свър... финансирането му е свързано с, с другите големи едромащабни проекти. Доста добри идеи са а, подготвени в това а, проектостановище. Може би не е лошо да се намали с 100 милиона евро. поради факта, че японците сигурно ще намалят обема на, свой, на средствата, които финансират, поради поредицата от нещастия, които ги сполетяха и съответно и другите ще а, намалят а, а, средствата. А, и може би можем да променим а, а, целесъобразното използване на някои от средствата, като а, се има а, предвид а, ситуацията, която се получи след тези бедствия. Всъщност утре по обяд е крайния срок за внасяне на проекто предложение за изменение. Това е което мога да кажа за момента, господин председател. Благодаря за вниманието. Благодаря, скъпи колега. Да, това е много ясно изложение. Има ли коментари или пък въпроси от колегите по него? Раймер? Благодаря. Ще бъда кратък. По повод на казаното за ИТЕР и проблемите с финансирането, трябва да ви кажа, че аз съм силно притеснен. Защото като видим как протичат нещата в комисията и в съвета и тези предложения на комисията за обещетяване, искам да ви изложа един малко особен опит мой от последните седмици. Четвъртък получих електронно писмо от генерален директор, компетентен в тази сфера, за отношенията с парламента. И ми казаха, че генералният директор – не ставаше дума за генерален директор по бюджета, но искаше да се срещне с мен в е, е, понеделник, именно във връзка с е, мисия в Япония във връзка с ИТЕР. И наистина си задавам въпроса доколко има разум от тези хора. как се действа, след като срещу това се изправен цял парламент. Все пак трябва да си даваме сметка, че при международна конференция се налагат по-интензивни връзки с бюджетната комисия и с парламента, преди да се поемат международни ангажименти. И госпожа Фереро Валнер, например, при конференцията на донорите беше във връзка с бюджетната комисия и е, комисията за външна дейност. Наистина не трябва да продължават подобна практика. Това е недопустимо. Е, да бъдем изложени на такъв натиск. Не знам дали има възможности от Савата, да, да се получи. Има и споразумение преди лятната вакансия да се получи някаква приемлива оферта във връзка с финансирането на ИТЕР. Защото тук отново се сблъскваме с обичайната практика и може евентуално се предвиди допълнително финансиране някои държави членки, разбрах, поставят под въпрос цялата тази сума и може а, да се окаже натиск върху структурата за управление. Други пък казват, не, ще изчакаме да видим как ще протекат нещата и към 15, ще изчакаме 15 октомври преди да предложим а, ревизиране, защото трябва да се помогне и на производителите на е, плодове и зеленчуци. Трябва също така да се отчете и вземе предвид бюджета от 2012 година, е, съгласно предварителните предвиждания. И наистина тази седмица, едната седмица трябва много внимателно е, да проучим този въпрос, да видим как ще протекат нещата в съвета – какво ще е, бъде казано там на тристранната среща. И е, тази неспособност е, за действие на съвета не трябва да застрашава ситуацията и да ни постави в, при недопустими, неприемливи условия и после да се каже, че парламента е отговорен за тази ситуация. Да, това е интересен тест, когато става дума за единодушие при ревизиране на бюджета. И това, което иска да приеме съвета, тези изменения, се основава на тази, този протокол от Лисабон – И има риск да не се спази това, защото като че ли няма съгласие по Лисабонския пакет. Господин председател, държах да изтъкна това, защото може би на 27-ми, преди тристранната среща, ще трябва при закрити врата да разгледаме тези въпроси и да се обсъдят те от координаторите. Така че тази невъзможност за действие на съвета да не доведе до това да бъдем ние, парламента, критикувани. Наистина силно съм загрижен от това, което се случва в съвета. Комисията ще се помъчи също да изиграе своята роля, но наистина това не е сериозно отношение. Благодаря, Ниенсен. Well, like Бих искала да благодаря на Раймер за това разяснение на ситуацията, макар че пак останаха не съвсем ясни елементи, но бих искала да кажа, че като а, с ръководител на делегацията. Аз получих а, също а, послание от а, комисаря и от комисията те искат нещо да се случи и очакват от нас някакъв отговор. Така че аз приветствам а, идеята на Раймер да се отговори а, през следващите няколко седмици е, и мисля, че не трябва да бъде отговора от ръководителите на делегацията, а на а, председателя на комисията. Когато разисквахме това в Карараш, не беше, аз подчертах, че това няма да е лесно, защото проблема в парламента не е свързан с самия проект, освен за зелените, разбира се, но финансирането, самият факт, че комисията предлага да вземе голяма а, част от а, парите бю, в бюджета, заделени в бюджета, а, за изследвания. В началото те искаха да вземат всички средства от бюджета за изследвания. Но това е нещо, което е изключително трудно да се съгласим като парламент. Ето защо за нас не е лесно а, и бързо а, да дадем бърз отговор. Освен това и съвета ще трябва по някакъв начин да промени малко позицията си, а не само нас да ни оказват натиск да го правим. Да, благодаря. Госпожа Каравало. Да, благодаря, господин председател. Ще се фокусирам върху общата стратегическа рамка. Съгласна съм с онази част от проекто становището, което беше представено вече, представено вече от докладчика. Искам да добавя още нещо. Значимостта на създаването на пътна карта за трите процента относно инвестициите в изследванията и иновациите в Европа, че трябва да има надзор, а, с, който да функционира добре, начало, начало с комисията и съответно в а, държавите членки. А, тази 3% на цел а, за инвестиции в изследванията е много важна, затова ние трябва да я разясняваме. Освен това, фактът, че общата стратегическа рамка е а, отдадена на а, съвършенството на а, изграждане на допълнителен капацитет в сферата на изследванията. Освен това, ние трябва да а, създадем и възможност отделните елементи на изследва... изследователските центрове в Европейския съюз да бъдат а, съвместими, да, за да могат да работят по-ефективно заедно, така че финансирането като цяло а, да помогне на изследванията като такива. Освен това, финансирането на, изследва... на научните изследвания а, чрез структурния фонд трябва да бъде разгледано. Има инструменти, които са гъвкави, лесни и бързи за прилагане за съвместната а, програма. Мисля, че тя за момента е твърде осложнена и трябва да поискаме от комисията а, да предложи едни по-опростени и съответно по-бързи начини а, за а, осъществяване на съответните действия. Благодаря ви много. Merci beaucoup, Благодаря много, Джеймс Елес. Uh, um, Благодаря, господин председател. Искам а, да приветствам а, казаното от докладчика, защото това е изключително важна сфера за бъдещето използване а, на европейските средства. А, риска и опростяването се появяват редовно, регулярно в нашите дискусии. Ами процесът не е достатъчно опростен като че ли. И това трябва да се направи. Що се отнася по втори въпрос до ИТЕР, бих казал две неща. Мисля, че доклада беше а, чудесен и очевидно посещението е а, било много полезно и твърде а, разумно а, се а, приложил механизма за контрол върху разходването на средства а, при посещение. И последното. Разбрах, че е, проекта JET е от е, областта, която представам. Проектът JET е, като че ли се отлага за периода до 2014-2015. Може би и в същото време има огромна, а, огромен набор от експерти и а, експертни знания, а, които трябва да а, продължат да захранват съзнанията си цялата а, система, но ако 2012 година не е финансираме тази дейност, то разбира се, тези експерти ще се разпръснат и за това бих предложил до времето за тристранната среща да постигнем споразумение за бюджет 2012 поне тук в парламента да сме постигнали съгласие, за да видим какво трябва да направим, за да а, стигнем, да постигнем съгласието и на другите институции. И това трябва да стане преди вакансията, защото иначе, като изтече бюджета, ще се разбягат събраните сега учени. Благодаря, Джеймс. Да, както много от вас посочиха, и Раймет най-вече, Наистина е притеснително да видим на къде се придвижват, как се придвижват нещата по ИТЕР. Наистина имаме усещането, че съвета не знае какво иска. И с оглед на последното развитие в научната сфера, финансовата, политическата, наистина съветът не знае какво иска. Ясно е, че ако финансирането на новите разходи, допълнителните разходи, трябва да се поеме от рамковата програма изследователска дейност, тя, тази програма, ще загуби необходимата критична маса, за да бъде полезна в другите сфери. Тоест всичко ще бъде пожертвано в името на този проект. И не можем да развиваме Европейския съюз, иновационната дейност, конкурентоспособността, Европа 2020 и така нататък, при финансиране, което ще бъде свито извън този проект. Така че, очевидно, има сериозна трудност тук. Доколкото разбирам, Унгарското председателство и полското председателство е, ще трябва да излязат с нови предложения е, в съвета на компетентните министри. Тоест в близките седмици или дори, дори дни ще а, е, има ново развитие. Ще трябва да разменим мнение на базата на последната позиция – и да видим как бюджетната комисия и правителствата третират този въпрос. И това трябва да стане преди тристранната среща. Вчера стана дума на заседанието на координаторите за това и наистина всички отбелязаха, че тази тема трябва да бъде включена в тристранната среща. Дали парламента го предложи или не, това ще бъде във всички случаи актуална тема. Вероятно ще имаме възможност да обсъдим между нас този въпрос след минута идния понеделник при съвместното заседание на Шури на бюджетната комисия и на изпълнителната комисия и в ограничен състав при закрити врати. Ще обсъдим това, така че казвам това на тези, които не са присъстват на нашата пленарното заседание, но не са членове на комисията, ще има такова заседание между а, представителите на комисиите, които третират този въпрос. А, така че да видим до какъв етап е а, стигнала многогодишната проекта за многогодишна финансова рамка и е, да бъдат обсъдени основните теми, бюджетни е, насоки за тази година. Благодаря на ораторите, господин Хенг. Хен... Лунд, какви са вашите заключения? Да, благодаря, господин председател. Първо по зелената книга и следващата рамкова програма. Както каза и моята колега госпожа Роя, е, наистина има интересни предложения, които обаче ще е хубаво да се предаде в писмен вид до утре, както казах на обяд е крайния срок, по пътната карта и така нататък. Лесно е да се съгласим с това, което казаха както колегата Бюрги, така и а, колегата Йенсен, защото а що се отнася до Джеймс, искам да кажа, че трябва да се опитаме да избегнем е, ситуация, при която ако не достига финансиране, а да се окаже, че поради е, парламента в кавички, нещата са се променили в отрицателна посока. Финансирането на проекта ИТЕР е недостатъчно. Ето защо съвета иска от нас а, да унищожим, да изядем собственото си творение, именно а, да, другите а, проекти. Знам, че можем да се окажем в а, една позиция, която, както господин Джеймс каза, ще се почувстваме зле пред собствените си избиратели. И не искаме да се превърнем в жертвеното животно а, на това. И мисля, че трябва да се дискутира при затворени врати какво може да се направи. какво може да се предвиди в работата ни по-нататък с съвета и с комисията, защото би трябвало да можем да постигнем именно получаването поне на толкова от рамковата програма. Надявам се, че ще можем да а, проведем преговори. И мисля, че има сериозна подкрепа за току-що изказаното от мен мнение в парламента. Благодаря ви, господин председател. Добре, прекрасно. Благодаря, господин докладчик. Припомням, че а, за зелената книга за стратегическата рамка за финансиране на научните изследвания. Крайен срок за внасяне на извинените 16 юни 13 часа. Докладът бюджетната комисия трябва да се приеме на 12-13 юли, така че да се подготви в ИТРЕ на 30 август гласуването, а в пленарна зала през септември, втората сесия, трябва да бъде гласуван този доклад. Що се отнася до втория доклад за атомната енергия, изтекал е срока за измененията. През октомври в пленарна зала трябва да бъде гласуван той. И така. Сега ние печелим време, драги колеги, както забелязваме. И сега ви предлагам да преминем към 12-та точка, тъй като тук е колегата Коцолино. Ще ви дам думата. А за останалите членове на бюджетната комисия ще кажа, че толкова добре работихме, че доста сме напреднали в нашата работа. Предупредих а, а, сръбски заместник министър-председател, че сме готови да го изслушаме в началото на следобедното заседание. Така че сега ви предлагам да разгледаме доклада Коцолино към 15.30 да приемем а, заместник министър-председателя на Сърбия. След това ще гласуваме е, по доклада на Барбара. Веднага след това ще обясним на комисията по заетост, че сме гласували в 19 часа, нали? Така. И ще приключим по-рано. Мисля, че това е в интерес на всички. Да, на доклада на господин Шурян ще видим дали ще може още сега сутринта или в началото на след обед да го разгледаме. Така или иначе, първо господин Коцолино и после Ласло. Аласло ще може да представи или сега в края на сутрешното заседание своя доклад или в началото на следобедното. Така, господин Коцолино, имате думата за Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. Ще бъда съвсем кратък, господин председателю. ние тук трябва да изложим, да изкажем нашето становище по този въпрос. Знаем, че това е един от приоритетите на стратегията 2020. Нуждаем се от тази платформа, от този инструментариум, за да се борим с бедността и социалното изключване, тази непрекъснато растяща бедност в Европа. Знаем също така, че в този контекст ролята на държавите членки е ключова. Кои елементи трябва да бъдат включени в нашето становище. Трябва да наблегнем на два аспекта. Първо, да пледираме за по-добра последователност между различните институции, парламентарните комисии, и средствата, които се предоставят след това за борба с бедността и социалната изолация. На 7 юни комисията изложи своите препоръки по първите програми за реформа в държавите членки и заяви тогава комисията, че държавите членки трябва да бъдат по-внимателни, по-осторожни по политиките, които трябва да се прилагат за борба с бедността и социалното изключване. Последните дни изслушахме изявления, силно ангажирани от различни НПО-та, които призовават парламента, комисията и държавите членки за по-голяма последователност в действията. Това е първият аспект, който трябва да бъде подчертан. А, приемственост, съгласуваност между декларациите, политиките и средствата, които реално се предоставят за тази цел. Трябва да отправим апел и към държавите членки, и към самите нас, към парламентарната комисия, към парламента да отправим апел – защото трябва да сме напълно наясно какво ще предприемем в рамките на бюджетната политика, защото това ще окаже е, пряко въздействие върху е, е, политиките за борба с бедността и социалното изключване. Трябва да се предвиди увеличаване процентно на средствата за тази програма. Това е, което ние казваме. Но след но ситуацията се осложнява, когато трябва да се премине към действие. Така че апелирам за дисциплинираност и за по-голяма яснота и прозрачност по отношение на държавите членки. По-голяма прозрачност а, на управлението на а, бюджета на Европейския съюз. А, това е първият аспект. Вторият аспект, който предлагам – не може да се каже, че нищо не е направено последните години. Структурните фондове през последните години също бяха впрегнати в борба с бедността. за бежанците, фонда за бежанците, например, или за регионално развитие. така че през последните години Европа продължи своето действие в тази насока, благодарение на различните фондове. Но всъщност ние не разполагаме с анализ на сегашната ситуация, докъде а, са стигнали нещата. Политиката показва, че Европа действа в тази насока, чрез кохезионните фондове и другите фондове, както казах. Но какви са резултатите от тези освоени средства? тези програми продължават да бъдат прилагани и осъществявани периода 2007-2013. Затова аз бих поискал становището на комисията по този въпрос. Комисията наистина да се запита и да установи ефективността на приложените политики. Как са освоени тези средства? Имам предвид по-специално е, кохезионната политика. Припомням, че става дума за становище на бюджетната комисия е, и препоръчвам да е, се съсредоточим върху тези два аспекта. Така ще внесем своя дан в по-ефективна борба с бедността и социалната изолация. Това наистина се нуждае от повече прозрачност. Благодаря. Председателят, благодаря, скъпи колега. Господин Козловски поиска думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, бих искал първо да израза съгласието си с казаното от докладчика, т.е. че трябва да поискаме допълнителна информация от Европейската комисия. Таз, комисията да обясни какви са конкретните средства, с които ще, раз, ще разполага платформата. Платформата е многогодишен проект, така че ние трябва е, да разглеждаме нещата в е, бюджетен аспект, а не само за бюджет 2012 година. Не съм съгласен обаче с е, докладчика, който твърди, че тази програма е инструмент номер едно в целия му, в неговия списък. Съгласен съм обаче с него когато твърди, че са необходими благоприятни условия или да осигурим благоприятни условия Вярно е, че е, фондовете за регионално развитие, структурните фондове функционират е, добре и всичките тези инструменти трябва да, да се свържат с, и с развитието на а, регионите и с а, ресурсите на държавите е, членки и благодарение на европейското 6 месечи ще можем да координираме различните инициативи. Нека не, Нека да не подценяваме и значението на малките и средни предприятия. Странно е, че в становището на Европейската комисия не се споменават МСП. Нека не забравяме, че три четвърти от работните места в Европа са работни места в малките и средни предприятия. И допълнителна заетост в е, този отрасъл, създаване на допълнителни работни места биха могли да бъдат един аспект или един инструмент е, за борба с бедността. Благодаря на господин Коцелино, който е, спомена и проблемите на бедността в големите градове, където този проблем е наистина болезнен. Вярно е, че, че, че този, този, този проблем също така каса и, и селата, и отдалечените региони, където пък достъпа до някакви помощи е много по-малко, е много по-малък. Нека не забравяме и децата, и, и безработните, които е, трудно могат да имат достъп и до по-добро образование и до интернет. Е. Както спомена автора, не трябва да забравяме и хората с увреждания, защото безработицата сред хората с увреждания е много по-значима, отколкото сред хората без увреждания. Т.е. те трябва да бъдат обект на специално внимание също така инициативите за достъп до труд на така наречените рискови групи, т.е. иммигранти, е, жени в уязвимо положение. Тези хора се намират в по-особени, по-трудни условия и трябва да, бъдат, да бъдат обект на специално внимание. И още две последни забележки. Не съм съгласен с записаното в точка 9 на доклада. Там се изискват еднакви права за всички трудещици от всички държави. Съгласен съм обаче с забележките, касаещи хората в най-уязвимо положение, в най-трудно положение те би трябвало да участват в годишни платформи и подобна инициатива ще се състои в Краков на 18 и 19 октомври. Благодаря, скъпи колеги. Да, това са едни много сложни от политическа гледна точка теми, тъй като стават, те са от имат огромно политическо значение за всяка една държава членка. Проблемите до, до голяма степен проистичат от економическата криза. Що се отнася до борбата с економическата криза, ние пък разполагаме с специални инструменти за борба но в социалната област първо имаме много по-малко правомощия, разполагаме с по-малко бюджетни средства и с много по-малко инструменти като цяло. А гражданите от друга страна очакват от нас да обсъждаме и решиме проблемите, свързани с изключването, бедността, образованието и така нататък. От друга страна обаче различните дейности могат да бъдат само допълнение към економическата е, дейност. Но, както каза и госпожин Козловски, трябва да превърнем инструментите, с които разполагаме, в по-ефективни инструменти, които да е, осигурят известен баланс. Господин Коцолино, еми, на практика съм съгласен с почти всичко казано от господин а, оратора и мисля, че наистина ще можем да постигнем съгласие с комисията по бюджетен контрол. Сега, срок за внасяне на изменения 21 юни, приемане на проекто становището на 12 по време на заседанието на 12 и 13 юли, за да може е, нашата, да може комисията за заетостта да има а, е, така, поглед върху нашето становище, а тя ще гласува на 8 септември. А сега ви предлагам да дадем думата на Ласло Шурин по точка 11 относно Европейския семестър за координация на економическите политики. Става дума за становище, което трябва да връчим на комисията по економически въпроси, която сама поиска това становище. Ласло, имаш думата. Благодаря, господин председател. Наистина е важна тази тема за нашата работа. Ако може да подготвим една добре структурирана критична бележка а, по материала, който ни се изпрати от Комисията по економиката, ще е по-добре, но за сега не можем да го направим, така че да се придържаме към портфо... Е, портфела на ам, Комисията по бюджета, което означава, че сме по-ограничени. Е, един пример само. За мен е доста интересно да се препоръчва на комисията да внася определени материали за определени дати, да кажем 10 януари. Но ние не сме комисията по економика, а економическо развитие, така че ние ще се придържаме към портфела на нашата комисия по бюджетите. Ето защо аз се концентрирам а, в пет параграфа. Първия е времевото разпределение. Цялата процедура трябва, според мен, да бъде концентрирана в първата част на годината. Това е първа точка. Втора, думата е синергия Тоест, ние искаме повече синергия между бюджета на Европейския парламент, на държавите членки и на Съюза като такъв. Третото е между парламентарни заседания да се провеждат с национални представители или представители на националните парламенти. Това е наша добра практика, но в европейското полугодие а, междупарламентарните а, срещи трябва да бъдат поставени на централно място, тъй като това е наша практика, доказала своята полезност. Следващото, което съм а, споменал е номер 4 – кохезионната политика – имам следното. Защо само кохезионната политика е спомената? Ами аз смятам, че кохезионната политика е основният инструмент за постигането целите на стратегия 2020 и мисля, че е важно и разумно това да се упомене. Но, за съжаление, много други важни части на бюджета не са чак толкова а, а, пряко свързани. Е, разбира се, бих искал да получа колкото се може по-широко единодушие и по последното. Аз споменах последния път, когато имах възможност да говоря по темата, е, че има доста чувствителни теми. Най-важното е а, по семестъра, по полугодието е между комисията и съвета, че Европейския парламент е жизненно важна част. Ние трябва да участваме при всички положения в процедурата, не само да получаваме информация. И след това да направим необходимото и всичко, на което сме способни с колегите си от националните парламенти, да решим колко средства да се използват за постигане е, целите на стратегия 2020 от националните бюджети и от е, бюджета на Европейския съюз. Така че, господин председател, това е предложението ми. А, то беше дискутирано от а, докладчиците в Сянка. Ако си спомням добре, последния път а, път а, споменах, че имаме около седмица още а, за внасене на изменения, за да можем да изпълним дневния си ред. Има някои слухове в пресата, че има някакво напрежение между комисията и съвета. Това не е наша работа. Не, че сме щастливи от това, но оставям с впечатлението, че комисията като че ли не успява съвсем добре да разбере исканията, желанията на държавите членки. Все пак това е а, доброволно сътрудничество в економическата политика, в сферата на економическите политики. А някакси да се получават а, държавите членки и да бъв, биват наказвани, не знам дали е правилно, но това си е тяхна работа но бъдещето на цялата тази процедура е в ръцете на държавите членки. Те я инициираха, те са тези, които ще решат какви средства да отделят и усилия за хармонизиране на своите економически политики. Нашата позиция е доста семпла, ние няма да се намесваме в такъв вид дебати а, ние можем само да сме щастливи или не особено щастливи а, от такива дебати. За сега не съм особено щастлив, но това е. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, за вашия проекто доклад, за вашето ясно изложение тук. Смятам наистина, че темата е изключително важна. Смятам, че бюджетната комисия, именно легитимната комисия, да прави предложения по тази тема. Като трябва да обърнем особено внимание на два аспекта, залегнали във вашия текст, могат да бъдат доусъвършенствани и подчертани. Ще работим заедно, ако искате, и заедно с другите докладчици в сянка по редакцията на текста. Първата цел е да се а, предложи европейският бюджет да бъде елемент а, при а, осъществяването на европейския семестър. А, това е целта на нашия докладчик а, за 2012 година, госпожа Абалцани. А, и още от тази идея да бъде включена в бюджета 2012 година. Това е изключително важно според мен, защото Европейският парламент многократно и по инициатива на бюджетната комисия да подчертае, да пожелае в рамките на този семестър да се прилагат по-добре националните политики, които да не се ограничават само с борба срещу задълженията и дефицита, а да обхванат и е, разглеждането на съдържанието на националните бюджети. Именно за да се използва тази координация и да имаме уверението, че всяка година националните бюджети отчитат целите на Европа 2020 година. Всички държави членки трябва да свиват разходите, да се борят с дефицитите, но се ангажират също така и да постигат целите на Европа 2020 и да участват в финансирането на Европа 2020 и в заключенията на Европейските съвети по бюджетната дисциплина и Европейския семестър се говореше само за дефицит. Припомням това. И на последният Европейски съвет, март или април, едва тогава се въведе целта за а, проверка в рамките на тази процедура на а, преследването на целите на Европа 2020 година. И ако това е така, ако Европейския съвет приема това ново измерение, тогава, разбира се, европейският бюджет трябва да се вземе предвид. Може да се приеме, че половината или 60% от европейския бюджет а, отива за Европа 2020 и за следващите годишни финансови рамки, тъй като доклада прият в Шуре приема за гръбнак именно това за бюджета следващия период. Ако отстояваме тази идея, ако успеем да я прокараме, това ще има огромна педагогическа тежест пред националните правителства и парламенти. Това ще им припомни първо, е, че европейския бюджет е, няма проблеми свързани с дефицита и това е единствения бюджет, който винаги е бил е, балансиран, а освен това има една огромна, едно огромно предимство – а именно голяма част от разходите отиват за Европа 2020 година. Така че това ще повиши а, престижа на този бюджет и ще покаже на Министерствата на финансите и националните парламенти именно тази особеност на европейския бюджет, защото днес Общо взето те ни третират като всеки, като всеки един от националните бюджети. А това изобщо не е така. Имаме силна економическа дейност и голяма част от средствата отиват за Европа 2020. Така че европейския бюджет участва в европейския семестър. И ние всъщност сме 28-я участник. И така, втората цел, за която спомена Ласло, е участието в процедурата на парламентите. Разбира се, националните парламенти и ако участва в тази процедура Европейския бюджет и Европейския парламент също ще участва. И наистина Европейският парламент пръв защити тази идея, подкрепен след това с някои от националните парламенти, не всички. И тази тема беше в центъра на последната работна среща през април с колегите, с бюджетните комисии на националните парламенти в Брюксел – и а, е, сигурно си спомняте големия интерес, проявен от тях, от възможността да участват в европейския семестър. Два са начините на един национален парламент да участва в този семестър. Първият е, начин е, в момента се осъществява във всяка държава членка. Всеки парламент се опитва да изиска от правителството да бъде включен във всички инициативи прямо Брюксел и процеса на координиране на националните политики Европейския семестър. Това в момента се осъществява в повечето от държавите членки. второто средство, втория начин на участие е да се участва в самата дискусия, в европейския дебат при е, интерпарламентарен на дискусия, парламентарна среща, в която участва Европейския парламент. Този подход е, също е, събуди силния интерес на националните парламенти по време на тази среща. И аз съм убеден, че ако не се постигне пълното участие на всички национални парламенти в е, Европейския семестър от първия ден на тази процедура, тя ще остане мъртва буква. Тя няма да се осъществи. Ако а, а, с това се занимават само министрите на финансите, бюджетния комитет, Корепер, и становище от Европейския парламент, тогава политическата легитимност на този е, система е, за взимане на решение е, ще се обесили и няма да се приеме от държавите членки. Няма да се приеме от опозиционните партии, да речем, от медиите и от обще... общественото мнение. Така че смисълът на идеите и предложенията, които може да направи комисията, е от особено значение. За сега нашите приятели от економическата комисия проявяват интерес предимно към ролята на парламента а, като надзирател в държавите членки. Е, малко преувеличавам, но а, така се приемат нещата в държавите членки, повече или по-малко. Аз смятам, че Ползата от ролята на нашата комисия трябва да бъде именно тази, да се промени тази нагласа. Става дума тук за подкрепа на държавите членки, да им се помогне да включат националните си политики, да включат пълноценно европейските цели, които са приели. Като основната цел днес е да се премахне бюджетния дефицит – и да се финансира дългосрочно проекта Европа 2020 година. И това също ще има а, педагогически смисъл, образователен, а, да се включат в следващите финансови рамки 2014-2020 защото е ясно, че трябва да се даде приоритет на затягане на бюджета, на економии, но от друга страна трябва да се гарантира известно увеличение, ограничено разбира се на европейския бюджет след 2014 година, така че да се покаже, че живота продължава след кризата, и след това да се приеме разумен, разумно темпо на разход. Именно с такава педагогическа цел, образователна и възпитателна, трябва да запишем това в нашето становище за економическата комисия, така както го предлага Ласло Сорян на базата на тези добри предложения от негова страна. Така, сега, ако няма други бележки, ви благодаря. Последна тема, която трябва да разгледаме, съществена днес след обед. Това е във връзка с поразумението нещо а, свързано с риболова. А, това е точка седма, след което среща с заместник министър председателя на Сърбия и последното гласуване, което ни остава. Така че а, можем сега да приключим, а днес след обед доста така лежерно ще протече заседанието. Предложих на заместник министър-председателя да дойде по-рано от предвиденото. В 15.45 той ще може да е тук при нас. Предлагам ви да започнем в 15.15. Ще, му, ще изпрати мейл до всички членове за това закъснение 15-минутно. Ще започнем с доклада на господин Алфонси. След това в 15.45 минути ще приемем сръбския заместник министър председател. Един час ще а, ни посвети той и след това ще а, приключим с гласуването по доклада на госпожа Матера, така че а, нека да бъдем а, учтиви, да, бъдем, да имаме силно присъствие днес след обед и ще приключим преди 18.30. За сега закривам заседанието. Благодаря.